Добро утро, уважаеми колеги. Нашият колега Едуард Макмилан Скот искаше да започне заседанието, но тъй като има задръствания в Брюксел и той ще закъсне заедно с Пол Макартни. Така че нашият колега Макмилан Скот ще бъде тук след десетина минути, предполагам. Но ние ще започнем без него. Въпреки, че негова беше идеята да покани сър Пол Маккартни, също и господин Печаури, който е с нас тук вече. И ще започнем с изслушването на дискусията относно климатичните изменения и хранителната сигурност. Това е много интересна тема, защото следващата седмица, както знаете, целия свят, така да се каже, ще прикове поглед върху Копенхаген. Какво трябва да се случи в Копенхаген? Трябва да преговаряме. Световна, въжаща за абсолютно всички, задължителна програма, едно споразумение, с което не трябва да намаляваме очакванията. Трябва да ги постигнем – и знаем, че е, времето не, не ни остана много време. Затова трябва да действаме бързо и силно. Европа действа. Ние сме представили най- най-амбициозните мерки от ние също така се занимаваме с проекти като улавяне и съхраняване на въглероден диоксид, също така как да се намалят емисиите от самолетния трафик, а също имаме и вече изградена система за квоти за търговия с емисии. Така че това, което правим, е много важен сигнал за целия свят – Европейския съюз показва, че поема се на сериозно своята отговорност. Миналата седмица в Европейския парламент се прие една резолюция относно климатичната конференция и тя беше приета с абсолютно мнозинство. Искаме да кажем следното. Развитите страни трябва да намалят до 2020 година емисиите с между 25 и 40%. В развиващите се страни емисиите са се увеличили с 15-20% над това, което е допустимо за развиващия се бизнес. И Европейския съюз иска да бъде солидарен с останата част от света. И ние се опитваме да се сътрудничим и да помагаме на тези страни и трябва и се, ще допуснем над 30 милиона, е, милиарда евро до 2020 година за тези страни. 7 милиарда на година това ще бъде началната сума, която ще отпускаме. И тези цифри ще се увеличават със всяка измината година. Това е въпрос на доверие. Въпрос също така на доверието, което се гласува на Европейския съюз от развиващите се страни. Ние вече почнахме да си пишем домашното. И ние ще изпълним целите поставени от протокола от Киото през 97 Дами и господа, сега вече е време международната общност също да поеме своята отговорност и да работи с нас, за да намерим общо решение. Е, администрацията на Съединените щати трябва да ни помогне. Тя не може да продължи да се крие зад Конгреса. Много е хубаво, че президентът Обама е, се ангажира но искам да подчертая, че Китай също се ангажира и изготви 5 годишен план, в който се ангажира да намали с 20% своите енергийни емисии. И другите големи страни, като Индия, Бразилия, също изготвят обаче един альтернативен текст на този, който а, изготвя датските представители. Като цяло, хубавото е, че имаме подкрепа от Г77. Всичките тези 77 страни се ангажираха да поведат преговорите. И нека също така да се спра на друга важна точка, а именно нуждата от истинска европейска енергийна политика. Политика, която да се бори с климатичните промени. Хубаво е, че имаме вече някаква такава. Но, нека да не забравяме, че имаме проблема с енергийната сигурност, защото има много страни, които се чувстват заплашени в този план. Нашата политика трябва да включва и двете. Без енергийна сигурност и ясна енергийна политика ние не можем да се справим с климатичните промени – за това трябва да изградим една европейска енергийна общност и да имаме нова идея, нова концепция за енергията и за нейното продаване, купуване и транспорт. Трябва да изградим новата енергийна структура на 21 век. Трябва да мислим за нови източници на енергия, за енергия с ниски емисии от изкопаеми горива. Никой не може да си позволи да не го направи. И никоя държава не може да се занимава сама с този проблем. Това може да се направи само с устойчиво е, европейско инвестиране в дългосрочен план. Нека да напомням, че това беше много важно в Лисабонския договор солидарност. Там се говореше за солидарност и енергийна политика. Солидарност, което означава общност европейска общност, която да си изгражда своята енергийна политика и енергия, която да бъде с ниски емисии и въглероден диоксид. Мисля, че можем да имаме свят без въглеродни емисии, така както Алгор каза, да се помирим с планетата. Но какво можем да направим като отделни индивиди? Ние трябва да сме убедени и трябва да сме наясно, че за да се преборим с климатичните промени, трябва да променим навиците си. Като се започне от къщите, от колите ни, от заводите ни и също така и всеки дневните уреди, които използваме. Много простички неща. Например, по-добра изолация, по-чисти горива. Това са древни неща, които можем да променим в навиците си, защото иначе без тях дори най-ограничаващите цели, които си набелязваме, няма да бъдат постигнати. Всички искат да бъдат вегетарианци, но е трудно. Дъщеря ми, примерно, е вегетарианка за последните 10 години. Всеки може да се откаже от месото за един ден. Поне за един ден на седмица. Това е добра идея. Идея, която също така е представена от Пол Маккартни и той ще бъде тук след малко. Това е и днешният, днешната тема. Less meat, less heat, т.е. по-малко месо, по-малко затопляне. И днес искам да кажа, че днес, примерно, в парламента поне половината от ястията са без месо. Просто ви уведомявам. Има една кампания за а, понеделник без месо – и тя има за цел точно да насърчи вегетарианството и също така да ни покаже до каква степен производство на месо също участва в емисиите въглероден диоксид. Имаме световни предизвикателства, но ние не можем да се справим с тях, ако не променим своите навици, ако не осъзнаем какви са ни навиците в къщи. Имаше една песен на Битлз, в която се казва заглавието Ето появява се слънцето. Here comes the sun. Нека да се надяваме, че за бъдещите години ще има слънце, но ледовете няма да се тупят от това и че ще имаме хубави студени зими и че всичко ще е наред. Така че, нека да помогнем на нашата планета. Благодаря ви, колеги! Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас. Това е господин Мак Милан Скот, е, който предложи и бюрото прие е, неговата идея, неговата чудесна идея тук в Европейския парламент да поканиме Пол Маккартни и господин Десетър, който отговаря за е, хранителната политика в рамките на ООН. Благодаря ви много за тази идея. Благодаря ви, господин е, председател. Защо, съжалявам, че закъснях. Е, добре дошли на всички. Имах намерение да кажа, но каз... закъснях по пътя от летището. Следващата седмица е, ще се открие същата високо равнище в е, Копенхаген и, и това, което ще обсъдиме днес, не е една тема, която непрекъснато се обсъжда, но съгласно е, доклада на ФАО, дългата сянка на животновътството, 18% от емисиите се произвеждат от животновидството, доста повече отколкото транспорта, който генерира 13% от емисиите. Аз е, самия не, не... За това трябва да ядем по-малко месо. Самия аз не съм ял месо от миналата коледа. земеделието, околната среда, ок... развитието ще ще бъдат темите, които ще обсъдим. Господин Пачаури ще се изкаже също и както и господин Десетър, който е докладчик в ООН по хранителната сигурност. Бързото развитие на Китай произвежда затопляне, а там и търсенето на месо е много голямо. заместник председател като заместник-председател, който отговаря и за човешките права. А, аз не мога да забравя и за онези 5 до 7 милиона затворници, които е, също биха искали да хапнат месо. Ние, разбира се, можем да решим обаче какво да направим днес, как да. Е, спреме затоплянето на планетата. Нека да едем по-малко месо, така ще има по-малко затопляне. Дами и господа, скъпи приятели, благодаря, благодаря Макмилан Скот и на господин Набусек за отличното увод към нашата тема. Аз съм Джо Лайнен, председател на Комисията по околна среда на Европейския парламент. Аз ще бъда и председател на този семинар. След това ще има кафе, пауза и ще изслушаме господин Макартни и господин Пачаури. Европейския парламент е винаги е бил в челните редици на, за защита на климата. Европейския съюз миналата година прие климатичния пакет, който беше подготвен от Европейския парламент. Нашата официална делегация в Копенхаген ще е, се състои от 15 е, души, които ще представляват различните политически семейства, но е, общо 70 члена на парламента ще участват в, е, Копен, в съседанието в Копенхаген, докато от Съединените щати ще има 60 представителя. Така че, въпреки че парламентите няма да бъдат преговарящата страна в Копенхаген, а, а правителствата, това ще бъде нещо като Woodstock и е, ние се надяваме, че правителствата ще изпълнат нашите е, очаквания, за да, за да така че ние ще направим всичко възможно през следващите две седмици да има едно динамично развитие, което да бъде продължение на разговорите в Бали. Естествено, гражданското общество винаги играе много активна роля в а, тези конференции на ООН и се надяваме, че така ще бъде и в Копенхаген. Ние сме си поставили цели, приели сме търговия, система за търговия с емисиите, но трябва е, да разгледаме и проблемите с е, транспорта, всичките сектори на транспорта, не само е, сухоземния пътния транспорт, но също така и въздушния транспорт, морския транспорт, които също генерират емисии на газове с парников е, ефект, както и начина по който е, потребляваме храната, начина по който произвеждаме храната. Бих искал да ви кажа кои ще бъдат нашите е, докладчици, господин Алан Данкур, след това е, Макрид Магинес, е, която е докладчик по ОСП в е, е, Комисията по селско стопанство. Ние сме демократични, демократи, ние имаме различни мнения, но всички от нас знаят и са разбрали, че климатичните промени вече са настъпили, че няма време за губене. Е, така че има, разбира се, и хора, които отричат това. Но ние в крайна сметка сме едно отворено общество, което приема различни е, виждания и мнения. А сега давам думата на доктор Алан Данкур, който ще ни въведе в е, своята тема. Благодаря и благодаря много за поканата да говоря пред вас. Е, за мен това е чест. Ние имаме нужда от храна, за да оцелеем, но колко и каква – каква, как трябва да изглежда нашата диета. До сега този въпрос се задаваха хората като мен. Аз се занимавам с хранене. А, също и хората в правителството, които издават насоки за потребителите, какви храни са здравословни. Има съвсем очевидни връзки между начина на хранене и здравето и е ясно, че здравеопазването трябва да бъде основно съображение, когато се определят националните насоки за здравословно хранене. Но сега дебата и научните изследвания относно храненето трябва да бъдат вече много по-широки защото от много дълго време академичните изследвания си оставаха на страна от политиката на правителствата и не, не се изразяваха в конкретни политики. Но сега климатичните промени ни карат да променим стратегията си, да направим така, че населението да има достъп до здравословна храна, но и устойчиво произведена храна. Сектора на земеделието допринася от 10 до 12% на тоталните емисии на парникови газове. Допълнителни емисии се произвеждат от е, промените в земеползване, обезлесяването, и в този сектор още с 50% ще се увеличат емисиите, което означава още 50% увеличение на парниковите газове до 2030 година. Но в края на краща ние имаме нужда от храна, нали така? И земеделските стопани са тези, които ни осигуряват. Затова отново трябва да си задаваме въпроса. Колко храна ни е необходима и каква храна трябва да произвеждаме и каква храна трябва да консумираме, ако искаме да предотвратим промените в климат. Тези въпроси са много важни. Те свързват земеделието, прехраната и здравето с климатичните промени. В началото на годината една международна група от учени, координирана от е, Лондонския институт, се опита да даде отговор на част от тези въпроси. Ние идентифицирахме потенциални стратегии, които могат да доведат до намаляване на парниковите газове до 2030 година от земеделието. И за първ път също дадохме количествени измерения на тези е, стратегии, какъв резултат ще имат те, какво е отражение върху човешкото здраве. Е, извършихме ред експерименти, с които се опитвахме да установим дали ще има и допълнителни ползи за здравето, от политиката, която главно цели да се намалят парниковите газове. Нашата, е, нашия доклад е публикуван, наскоро се появи в списанието The Lancet. Намалението на парниковите газове от земеделието трябва да бъде от, поря... от такъв порядък, какъвто и в другите отрасли, като например транспорта. Тоест, ние е, тръгнахме от отправната точка, че нямаме възможност да избираме между различни варианти на намаляване. Отчетохме различни данни за емисии на газове и данни за хранителния режим на Великобритания. Като е ясно, че 4 пети от общите емисии на парникови газове идват от животновътството. Затова това се концентрирахме главно върху изследване на този сектор. Вероятно е възможно ефективно да се въведат промени в е, животновътството и да се намалят отпадъците там, но все пак стратегиите, които да имат пряк резултат върху е, животновътството, ще са тези, които директно е, трябва да могат да намалят парниковите газове. Но, от друга страна, месото, млякото са необходими за здравето ни. Но все пак, напоследък медицинските изследвания показват, че за децата до възраст 5 години е необходимо да консумират месо и мляко, за да си набавят необходимите витамини и минерали. Но също така става ясно и, че прекомерната употреба на месо води до лоши е, последици за здравето, особено при възрастните хора наситените мазнини, които повишават холестерола и заплашват болестите на сърцето, са основни вредители. Също голямата консумация на месо се свързва с застрашен риск от развиване на определени видове рак – така че въпросът за животновътството е много сложен. Дали трябва то да се развива и дали трябва да се консумира месо? Да, да, но трябва всичко това да става умерено. А, сектора на земеделието от много години работи в посока на ефективност и намаляване на парниковите газове. Там са постигнати сериозни резултати, но все пак последните данни показват, че стратегиите, свързани с наторяване, с съхраняване на въглероден диоксид, в никакъв случай няма да помогна да се постигнат целите на британското правителство за намаляване на парниковите газове. И се счита, че в Великобритания трябва да се намали производството на животновество с 30%, за да могат да се постигнат целите за намаляване на емисиите от животновътство. Но нашата цел не беше само да формулираме стратегии за намаляване на парниковите газове от е, животновътството, а по-скоро да видим какви, е, какво отношение имат тези стратегии към здравето на населението. Затова приехме, че тези 30% намаление в животновътството ще дадат за резултат 30% намаление на консумацията на живот, животински продукти, включително на наситени, наситени мазнини. Сърдечните заболявания са една от основните причини за смъртността в развитите страни. 714, 704 милиона случая на смърт. А, ние е, приехме, че ако се намали с 30% консумацията на наситени мазнини, около 17% ще се намали броя на смъртните случаи от преждевременна смърт на възрастни в е, Великобритания, което означава 18 000 е, смъртни случаи или по-малко с 3% е, смъртност в Великобритания. Тоест, стратегиите за намаляване на парникови газове от земеделието в Обединеното кралство, което е, би довело до намаление на производството на, в животновидството, ако се приложат е, такива каквито са и доведат до намаляно консумиране на наситени мазнини, ще се отразят, ще имат за резултат съществено подобрение на здравето на населението. Тоест, това е политика, която е добра и за околната среда да, и за здравето на населението. Един много рядък случай на двои, двустранни ползи в дадена политика. А също така смятаме, че ще има и допълнителни ползи е, от това намалено потребление на животински продукти, като се намали и е, появата на определени видове рак. Сега, някои от нашите прогнози не са 100% валидни, те са по-скоро индикативни за това какви ползи може да има тези стратегии за е, здравето. Естествено, има и оговорки. Нашите прогнози се базират само на данни от Обединеното кралство. Е, ние визираме само е, типа животновътство, което всъщност има по-низки емисии, отколкото интензивното е, животновътство. И е, в е, много страни, където е, доходът на населението не е толкова висок, животновътството е съществен изход на доход. Така че трябва да се отчитат тези елементи и трябва да се е, намалява животновътството само в страни, където той съществява голяма част от е, консумацията на храни. Но, доколко реалистично е това? Доколко може да се промени начина на консумация на населението? В Обединеното кралство е, възрастните се счита, че ядат по около 1 кг месо и млечни произведения на седмица. Не смятаме, че е необходимо да се яде толкова месо на седмица. Поне от здравна гледна точка това не е необходимо, защото то дава сериозни отражения върху здравето. Във всички случаи това количество е много над препоръченото на национално ниво. И ако се придържаме към тези препоръчителни норми, до 20 милиарда лири могат да се е, намалят е, като е, разход за храна. Това също е важно. Намаляването на консумацията на животински продукти е добре и за околната среда. Тук в Белгия, в Гент, държавните служители са решили четвъртък да е вегетариански да. В Швеция изрично се препоръчва да се намали консумацията на месо заради емисиите на парникови газове. И в момента всички шведски а, продукти а, ясно показват колко а, парникови газове се отделят при тяхното производство. Това са много важни първи стъпки в борбата с предстоящата климатична криза всички наши действия, включително избора ни, какво ядем, е важен. Ние трябва да правим нещо. И правителствата, и потребителите трябва да направят избори. Той не е лесен. Но във всички случаи е по-добре да не бъдем толкова много влюбени в местните продукти. Благодаря. Благодаря, благодаря, доктор Данго, за това великолепно въведение. Пол Маккартни е, води кампанията за понеделник без месо. Спомням си, че примерно при католиците, аз като такъв също, нали, при нас също не се яде месо. И от хиляди години хората са спазвали тази традиция да не ядат месо един ден и това явно е нещо добро. Така че това е пра-стара мъдрост на народите. Сега ще пристъпим към другите представители, ще имате достатъчно време за изказване. Ще помдам думата на госпожа Мериет, Магинес. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми позволявате да говоря 4 минути. Аз също съм католик. Така че, може би, тук наистина ще трябва да намесим религията, но все пак ние ядяхме само риба в петък, за да спасим душите си. А сега казваме да не ядем месо в понеделник, за да спасим планетата. Тано, тано да проработи. Мога да кажа, че, например, ние никога в нашата къща не сме изхвърляли каквото и да било. Примерно това, което не се изяде един ден, го едем друг ден. Така че даже да не едем месото в понеделник, го едем друг ден. Това беше шега. Аз съм представител на а, Комисията по околна среда и искам да кажа, че най-важното мисля е да, уважавам, да се уважаваме един друг и да се изслушваме. И се надявам нашето послание да бъде чуто и да се получим един от друг. Нека да кажа, че аз лично считам, че земеделието и също така животновътството са част от проблема, но не са основната част от проблема с климатичните промени. С сигурност те могат да бъдат част от решението, но не единственото решение. И ако погледнете европейското е, животновътство и земеделие, ще видите какви усилия сме постигнали и сме, сме положили, сме направили, за да а, намалим емисиите. Има хора, които се занимават с управлението на земите, с управлението на животновътството. И се опитвам тук да представя тяхната гледна точка. Ние намаляваме емисиите, знаем начин как да го направим и е, но, иновациите в науката ни сочат пътя за подобрения. Това е специфичното. говорящия даде много интересни данни. Едновременно с това той каза, че не иска напълно да изключим месото от нашата хранителен режим. Приветствам това, което той казва. Докато други говорящи казват, че трябва напълно да изкараме месото от хранителния ни режим. И аз не съм съгласна с това. Аз, като майка, считам, че е важно да а, се грижим за здравето на хората вкъщи. И също както Макмилан Скот, ще се радвам на коледа да ям поешко месо. И няма обаче да карам всички останали да се откажат от някакво месо или да станат вегетарианци като решение на проблемите. Нека да се замислим за земеделието на световно ниво. Защото в Европейския съюз емисиите от земеделието спадат, докато в световен план те се покачват. И аз съм малко разтревожена дали всъщност това, което се казва тук, няма да навреди на развиващия се свят. Защото а, в тези страни има и без друго недостиг на месо, на хранене. Има също така недостиг на млечни продукти, нещо, което е много важно за развитието. И ние не искаме тези хора да бъдат потребители, които да прекаляват с месото или да променят прекалено много навиците си. Но мисля, че все пак трябва да се замислим какви ще са проблемите с климата. И тук със сигурност има много хора, които са, влизайки тук, са се замислили и за топлината в залата. Това също е въпрос на дискусия. И аз лично поисках да бъде изключена системата на затоплянето, но ми казаха, че това не може, защото е автоматично за, целия, за цялата сграда. Мисля, че не бива да процедираме така. Но, господин председател, не може ли да се направи нещо? Трябва да се променят нещата. Но аз лично вярвам, че трябва да имаме а, животновътство в Европа и трябва обаче да го развием по-добре. И тези, които управляват а, животновътството и земеделието, трябва просто да им помогнем да го правят по-добре. Трябва да ги включим в нашата политика, за да можем всички да напредваме. Благодаря. Благодаря много, Мерит Магенес, от името на Комисията по селското стопанство. Разбира се, селското стопанство не е проблема, а част от решението на проблема а, вие а, дояждате остатъците от а, неделя пред понеделник, но сега давам думата на следващи. Аз съм от а, член на Комисията по развитие на парламент. Не знаеме достатъчно какво представлява а, климатичните промени като се готвех да дойда да работя в Европейския парламент, си, си чудех какво, как можем да допринесеме за е, спасяване на пламената. Не знаем много неща, но, но знаеме, че имаше е, опасности, които грозяха човечеството, студената война, ядрената война и че някой, примерно като Горбачов, можеше да натисне копчето и да а, започне ядрена война, докато сега опасността грози всички. Опасно е, когато запалвате колата или когато натискате копчето на една дадена машина в даден завод. И е, не знаеме до каква степен нашите дейности допринасят за ускоряване на климатичните промени. но мисля, че трябва да помислиме за а, разни, е, за различните видове проблеми. Казвате, че е, добитъка произвежда 18% от е, емисиите с е, парникови газове. Смята се, че тези емисии ще се увеличат до 51%. Съответно, животновътството допринася много за усътопляне на климата. Аз мисля, че това е малко прекалено, но Както каза госпожа Магинес, а, земеделието от една, от една страна намаляват се земеделските земи, а от друга страна се у, разширява и увеличава сектора животновътство. Това въжи и за развиващите се страни. Така че ние е, Европа е, европейците какво правиме? Ние е, е, плащаме за обезлесяването на нашата планета, за да могат тези е, земи да се използват за отглеждане на фураж за добитъка. Е, какво е, какво е решението? Решението може би са може би диети, хранителни диети, в които да не се яде месо всеки ден, така наречените безмест, да има безместни дни. Това, е, това, е една, това са едни нови идеи, които се лансират последно време. Така че аз съм... Моят... Какво е моето предложение? Моето предложение е да се върнем към по-традиционния начин на хранене, да спазваме е, така наречени регионални и местни е, диети и по този начин да се опитаме да допринесеме за опазване на околната среда. Благодаря много. Критон. А, вие говорихте за средиземноморската диета, която е много известна и е, според е, данните, с които разполагаме, в тези региони има а, хората са много по-здрави, с по-здравословен начин на хранене. Сега минаваме към дебата. Можете да говорите на родния си език. Ще това ще бъде, ще можете да вземете думата, като се изкачате спонтанно. Много ви моля да не надвичавате минута и половина. Кой иска да вземе думата пръв? Виждам, че а, наши, наши членове искат да а, се изкажат. Не повече от минута и половина, моля ви. И моля ви се, представете се и кажете откъде сте, какво представлявате и така нататък. Уважаеми господин председател, аз съм председател на Международната организация за климатични промени и позволете ми да се намеся и аз в тази дискусия. Е, няколко коментара трябва да бъдат направени. Първо, по отношение на е, изчисленията за парниковите газове и емисиите. В случая не се отчита, че повечето животновътство в света се развива в земи с пасища, където всъщност няма толкова огромен ефект на емисии. Ако се въведат по-ефективни начини на хранене на съответните в някои отрасли на животновътство ще има много съществени намаления на емисиите на парникови газове до 30%. 60% от земите в Обединеното кралство могат да служат само за пасища и за нищо друго. Така че ако трябва да преминем към вегетариански режим на хранене, ние няма да можем да се изхранваме, поне в Обединеното кралство. А пък, примерно в Ирландия, аз съм от там, там около 80% от земите няма да могат да произвеждат храна. Там може да расте само трева, така че може да има само животновътство или млечно производство, така че е, не можем да имаме е, други земеделски култури. Ако преминем от местна диета на вегетарианска, означава, че ще трябва да обработваме е, земите всяка година, което също отделя въглероден диоксид. В животновътството в момента а, има огромни възможности за поемане на въглерода, просто защото а, това животновътство се развива върху естествени пасища. Благодаря. Сега давам думата на нашия колега. Благодаря ви, господин председател. Пьер е, председател на Националната федерация за отглеждане на говещо. Благодаря ви, господин председател, че организирахте този дебат за затоплянето на климата преди Копенхаген. Много бяха интересни различните изказвания. Днес тук в Европейския парламент трябва да разграничиме е, дейностите на Европа от една страна и на другите континенти, които произвеждат говеждо месо. В Европа ние произвеждаме а, месо, а, като, наш, като нашите а, говеда пасат на а, нормалните пасища. Но ако, ако сравниме потреблението в света, се оказва, че във Франция се е, ядат не повече от два бифтека през седмицата, т.е. останалите пет дни можем да едем друго. И когато при, при нас потреблението на месо е 15 кг месечно срещу 70 в Съединените щати и 50 е, в други страни. Така че трябва да разгледаме нещата такива каквито са, да разграничим Европа от другите континенти и да не разглеждаме нещата глобално. Е, в е, Европа животновъдството е екстензивно, екстенсивно като животно, е предимно концентрирано в Нормандия или в Ирландия или в части на Англия. Това са паси, пасища, които са необходими за поддържане на екологическия баланс на нашия континент. Така че нека да разграничим положението в Европа от положението на другите континенти. Благодаря ви, господин Шовалие. Следващия. Викторио Проди. Благодаря, господин председател. Всичко казано, но тук беше много интересно. Става въпрос за цяла серия от равновесия, за които говорим. Но нека да не забравим, че почвата има двойно повече въглерод, отколкото атмосферата. Така че е много важно да се запазят пасищата Именно с тази цел. Не бива да забравяме и момента, в който всъщност отглеждането на добитъка се осъществява и с помощта на различни различен фураж. Например, за производство на 1 кг говеждо месо се използва 1 кг царевица. Определено, заедно трябва да разгледаме как можем да намерим равновесие, оптималното равновесие за а, предназначението на обработваемата земя. От една страна имаме животновътството и от друга производството на храни, които могат да отидат за директна консумация към хората. Карлайн Лукас която е от Великобритания. Благодаря. Аз съм от Зелените в Великобритания и се радвам да чуя този дебат тук днес, да говорим. От, ние отдавна се опитваме да вкараме проблема с животновъдството и емисиите въглероден диоксид от, в Великобритания от години, но едва сега се заговори. Имаше. Имам въпрос към първият оратор, който каза, че децата под 5 години се нуждаят от известно количество месо за напълно балансиран на хранителен режим. А доколкото знам, ще бъде а, макар и малко по-трудно е възможно да се осигури всичките нужни витамини на дете под 5 години без месо. Та нека той да ми разясни какво точно разбира под това, което каза. И също така казахте, че имаме а, ситуация с двама печеливши. Двете страни са печеливши. И че това е добре както за нашето здраве, така и за климата. А не може ли да имаме с трима или четирима печеливши? Тоест добро за климата, добро за а, хората, за здравето, а също така и за животните. Знаем, че в момента произвеждаме все по-интензивно животновътство, нещо, което не е добро и има много негативно а, отношение към животните. И е също така преждеговорящия говореше за това колко, примерно, а, какво количество месо се произвежда, с колко килограма, примерно, фураж. Със сигурност няма да можем да изхраним на все по-нарастващото население на Земята с настоящия хранителен режим, който имаме, не можем ли просто да имаме един по-ефективен начин, защото в момента използваме всичките си ресурси много неефективно. Благодаря. Благодаря много. Следващия, моля. Oui, bonjour. Благодаря ви. Аз съм а, бългийска депутатка от екологическата партия. От този дебат можем да заключиме едно един общ подход към ОСП. Разбира се, трябва да има баланс между животновътството и отглеждането на зърнени култури, също, е, също, същевременно добитъка трябва да пасе, трябва да се, да се храни с е, трева, защото по този начин самото месо ще бъде много по-добро и много по-здравословно. Тоест, много е важен начина по който се храни добитъка. Така че как, трябва да помислиме дали нашата ОСП насърчава този вид животновътство, а не интензивното животновътство и а не е, вноса на растителни протеини или месо, което от добита, който се отглежда по друг начин от чужбина. Така че самото животновътство трябва да бъде насърчавано, качественото животновътство от ОСП. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Аз съм от Европейския съвет на младите фермери. Бих искала да кажа две неща. Първо един въпрос към представителя на Института по хигиена. Е, вие е, Споменахте наситените мазнини при потреблението на е, месо. Разбира се, всички сме съгласни, че ако едем хамбургър ни продължение на 7 дни, но бих искала да ви, да ви попитам как дали промяната в начина по който ще се хранат животните може да намали емисиите на е, въглероден двуокис в атмосферата. Следващия. Добър ден. Казвам се Себастиан Таш. Аз съм от Европейското дружество на вегетарианците. Е, Казахте, че трябва да ядем месо поне за известна част от живота ни, а, но все пак искам да кажа, че Американската диетоложка асоциация, която е най-голямата асоциация на а, лекари, занимаващи се с а, диетични режими, с хранителни режими, каза, че до една добре балансирана и уравновесена диета, един уравновесен хранителен режим а, изцяло вегетариански може да бъде добър и е съвсем нормален, но поносим и за деца, и за бременни жени, и така, и всички други категории. Благодаря. Hello, my name is Kun Bukart. The... Um, добър ден, аз съм Кун Букартен и съм представител на Асоциацията на а, тези, които се занимават с почвите. И е, нека да кажа, че от чисто потребителска гледна точка, какво могат да направят потребителите, за да сменят хранителния си режим от е, по-местно е, ориентиран към по-зеленчуково, примерно, ориентиран? Ние, нашата асоциация, даваме практически а, е, решения, например, заместители на млякото и на всякакви други а, местни продукти. Те са с по-малко холестерол, те са по-добри за здравето и много лекари, така както каза преждеговорящия, определено ги препоръчват. А, това са продукти, които вече е доказано, че е, имат много по-малко емисии било то соевото мляко или други. Ако погледнете, примерно, производството на месо, най-вече говеждо месо и неговия растителен заместител, разликата е почти 10 пъти в емисиите. Така че това са качествени продукти с много по-малко ползване на вода също. Мисля, че ще трябва да търсим такива практически решения, за да можем да осигурим един добър хранителен режим на потребителите. И мисля, че имаме все повече също така и законодателни елементи, които подпомагат нашата асоциация да може да представи тези продукти на потребителите. Благодаря. Благодаря. Следващия. за Заперен, съветник в социалистическата и демократна групата на социалистите и демократите. Всичко, имаме нужда от храна, Са имаме нужда само от храма, но от добра храна. През 2030 година аз ще бъда на 74-та година. Тогава с, с хапчета ли ще се храниме? Значи какво ще дадем през 2030 година? Добре, ще, ще попитаме сър Маккартни какво мисли по въпроса. Аз Искам да кажа следното. Има глобално затопляне. Добре. Обаче преди хиляда години какво се е случвало? Защо и преди хиляда години е имало затопляне? И преди 2000 години е имало затопляне е, тогава в Швейцария, високо горе на север е, и се е произвеждало вино. Така. И това е факт. Така че, мисля, че Европейския съюз използва претекста за глобалното е, затопляне само за да внася паника. И господин Пол Маккартни ще ни говори тук неща, които не сме убедени. Uh, има хора, които са и скептици относно кли, климатичните промени, дори ги отричат. Сега, вие е, говорите, че сте демократични, но дайте думата и на скептиците. Господин Макмилан Скот е, каза, че отишъл с кола до летището, за да посрещне Пол макартни Ами защо? Не може ли да не го направите? Ние сега като протест, е, независимите от е, Великобритания, ще организираме отпред пред парламента барбекю. Поканени сте в 4 часа днес след обед. Надявам се, че ще се радвате на барбекюто и че то няма да ви донесе никакви неприятни последици, казва пред, председателят. Джойс Де Силвър от uh, организацията Световно замеделие и състрадание. Статистиките от ФАО показват, че uh, добитъкът, броят глави добитък до 2300 ще се отвои, което просто не бива да се случва. Защото в момента употребяваме огромно количество фураж. Половината от продукцията на зърнените храни и 94% от соята отиват за фураж. Така че сега ще използваме още повече зърнени храни и за биогорива, така че все по-малко е, реколта ще остава за хората. Милиони хора се лягат гладни в света, а ние си храниме пилетата и прасетата и говедата е, с е, жито, а те нямат нищо какво да ядат. Ние си имаме коли, имаме какво да сипваме в тях като гориво, те нямат. Затова подкрепям Каролайн Рук, с която говори тук за добруването в света. А, колегата, който ни кани на барбекюто, Юто, трябва да е наясно, че има огромни, огромни е, бройки хора, милиони хора в света, които наистина живеят в много тежки условия. Така че ние трябва да се борим за това да се намаляват емисиите от животновътство, да водиме по-здравословен живот, да осигуряваме по-добър живот и на животните и да дадем шанси на планетата да се развива. Следващи се крие зад барбекюто. Вие, Крис Дейвис, искате да си изядете вашия бифтек, нали? Крис, искате ли да вземете думата? Е, ти си последния. След, пред, преди това, след това ще дам думата на нашите докладчици и след това а, ще имаме кафе пауза. Благодаря, благодаря на на колегите от Сахам. Мога ли само да кажа? Струва ми се, че до, извест, до известна степен този е, дебат е изкуствен. Ця от една страна имаме е, вегетарианци от други хора, които твърдат, че трябва да се яде месо. Е, трябва, всичко трябва да има баланс. Първо бих искал да се извина за системата на образование в Северна Англия. През 1999 година не, знаех, не, не знаехме, че има глобално затопляне. Не са ни го преподавали. Бих искал също така да се извина за това, че Манчестър и Ливърпул, моите градовете, които ние представяме, има, там има много големи разлики между е, начина на живота в различните региони и е, дълголетието, защото има и много бедни хора. Е, които ядат а, е, некачествено и естествено страдат от сърдечно-съдови болести и е, умират по-рано и които не, не, се радват на същото дълголетие като е, средните класи. Така че е, благодаря на, на колегата за неговата шега, но мисля, че нещата трябва да бъдат казани такива, каквито са. Благодаря. Благодаря. Благодаря, това беше много интересно изказване. А сега ще дам думата на нашите експерти тук е, и Критън, искате коментар ли да направите? Не. Искам само да добавя нещо относно това как биват отглеждани животните. Много, много важен въпрос, въпрос на култура. Трябва да направим много промени в културата. И мисля, че трябва да променим културата си, защото именно настоящата ни култура и нейните елементи доведоха до тези климатични промени. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес. Нещо, нещо от ваша страна? Благодаря. Аз няма толкова кратко да говоря, така че ви предупреждавам. Мисля, че изказванията тук показаха, Доколко всички имаме ясни мнения по въпрос. Крис Еванс е, миналата седмица коментира по този въпрос. Мисля, че и сега съвсем е, справедливо повдигна въпроса за бедните, които не се хранят както е, трябва. Мисля, че изобщо дебата за хранителния режим е дебат на средната класа и то на горните и слоеви. слоеве. И тук има и много разделения в самата аудитория. До, кога, до момента, до който това продължава, няма да стигнем до решение. По отношение на е, справедливото отношение към животните, Европейския съюз има законодателство, което е много добро. В Световната търговска организация ние не можем изобщо да бъдем обвинявани. обвинявани. Е, сега, истината обаче е, че ние имаме пари, а не плащаме достатъчно на хората, които отглеждат е, нашата храна. Е, ние не обръщаме внимание именно на това измерение, на факта, че те предоставят услуга от общ интерес. Не може непрекъснато да искаме максимум продукция за минимум пари. Ние тук ще посрещнем човек, който не яде месо, но има пари, с които може би може да ни купи всички нас. И е, той е прав да изпраща своето послание, но аз лично смятам, че трябва да има умереност във всичко. Въпросът, който се повдигна за пасещата е много уместен, разбира се. Тук ставаше дума, кои медицински изследвания показват, че трябва да се яде месо. Има безкрай такива изследвания. Сега, е, има хиляди варианти на хранителен режим. Пълни вегетарианци, полувегетарианци, хора, които ядат месо и така нататък. Все едно, всеки може да яде каквото иска. Аз лично съм майка и смятам, че трябва да се яде балансирано и че трябва да има умереност за всичко. Благодаря. Сега доктор Дагур, не повече от 2-3 минути, ако обичате. Благодаря. Много се радвам, че дебата предизвика една разгорещена деб, деб, дискусия. Не става дума само за храната, а за начина по който се храним. Ние не трябва да мислиме само за това какво ядем, а какви са екологическите последици от начина ни на хранене. Сега, на въпросите ставаше дума за пасищата и животновъдството. Разбира се, това е един много важен въпрос. Но най-важният въпрос е е до, до, до каква степен, какъв е мащаба, който може да бъде устойчив. Колко е, пасища и до, до, каква, до каква степен ние изтощаваме земята и, и почвите. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни как използваме тези пасищата. Втория проблем. Тук е, много се е, спомена за е, едрия рогат добитък, много говедата, но е, за но а, какво ядат а, птиците, а, а, свинете и а, пилетата? Те биват хранени с зърнени храна. Ние не говориме само за едрия рогат добитък, говориме въобще за добитък и животновътство номер 34 спомена възможността всеки да може да има, да има всеки, че всеки има право на здравословна диета. Разбира се, е, ние сме така достатъчно състоятелни и образовани, за да може да имаме здравословна а, е, диета, но а, е, трябва да, да се опитаме да осигуриме подобна диета и на хората, които нямат а, на, на, нашите възможности. Що се отнася? начина на храна на добитъка. Разбира се, можем да храниме е, добитъка за увеличаване на качеството на, е, и намаляване на емисията. И мисля, че е важно да разграничим местните продукти и млечните продукти, да направим разграничение между развиващи се и развити страни и е, какви са изискванията в богатите страни и бедните страни, където най- най- най-често децата се отглеждат при не, нездравословни условия и тяхната диета не е достатъчна. И Разбира се, всичко това трябва. А, трябва да се. На всички тези проблеми трябва да се гледа сериозно и аз обръщам към Европейския парламент да защото ние трябва да действаме непрекъснато, всеки момент, във всеки един отрасъл, за да намалиме емисиите на парникови газове. Всеки от нас трябва да го прави във всеки момент. Благодаря. Благодаря. Много. Благодаря. Благодаря за този дебат. Сега ще имаме почивка за кафе. След това ще ви помоля да дойдете тук в и половина. Благодаря на тези, които участваха и ще се видим след 15 минути. Моля, не внасяйте чашите с кафе в залата. Благодаря. Дами и господа, добре дошли отново на изслушването по а, клим, глобалното затопляне и проблемите на хранителната полисица. Сега имам удоволствието да ви, пред, да ви представя Оливие де Сютър, специален докладчик за правото на храна в рамките на ООН. С голямо удоволствие ще изслушаме вашия доклад и е, да ни кажете какво прави ОНЕ и каква е вашата роля на съветник по тези въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, много съм благодарен за поканата да говоря пред Европейския парламент за въздействията на избора, който правим за консумацията ни върху а, общата сигурност на продоволствията. Тази дискусия се провежда във възможно най-добро време. Първо, в резултат на световната криза за храните през 2007-2008 година има отново интерес в това да осмислиме нашите системи на земеделие. Очакват се големи промени. Преките директни, преките инвестиции в земеделието стигнаха до 3 милиарда долара 2005-2007 година, като през 90-те години бяха 600 милиона. Това е добре, защото земеделието може да има а, сериозно въздействие върху намаляването на бедността. И една от причините а, за кризата в а, хранителната система днес е, защото през 80-те инвестициите бяха крайно недостатъчни. Но ние трябва да мислим не само а, да инвестираме, а също и в какъв вид производство да инвестираме, как а, то въздейства на околната среда. Второ, правителствата са, в момента са напълно наясно и, че има взаимовръзка между климатичните промени и сигурността на продоволствията. В Източна Африка, Индия, Централна Америка а, имаше последствия от Ел Ниньо и е ясно, че климатичните промени там вече застрашават възможността на цели региони да се изхранват в областите около Сахарата, както и в части от Азия, климатичните промени засягат и количеството валежи. Ще има по-малко сладка вода за земеделие. Международната група от експерти за климатични промени изчислява, че в Южна Африка до 50% ще се намали земеделието, което зависи от дъждове между 2000 година и 2020 в резултат на промяна. Ще се променят и температурите. И поне с 3% ще се намали нашата възможност да произвеждаме храни. Ако, се, ако не направим нещо за намаляване на емисиите загубите ще бъдат особено важни, в, особено големи в Африка и в Латинска Америка. Сега, тези прогнози звучат мрачни, но те всъщност са оптимистични, защото те не отчитат въздействието на други екстремни прояви на климата, като наводнения и засушавания нито пък е, отчитаме в този случай и факта, че нивото повиша... морето повишава нивото си и по тази причина може би е, сладките води могат да бъдат замърсени с солени такива. Тук не отчитаме също и е, намаленото производство от земеделието е, поради недостига на вода за напояване. От друга страна, топенето на ледниците в Хималаите, например, ще предизвика наводнявания. Почти 1 милиард души могат да бъдат засегнати от тези промени до 2050 година и в резултат реколтата може да намалее с 30% в Централна и Южна Азия до 2050 година. Също така и почвата разваля своите качества много. Сега, земеделието е жертва на климатичните промени, но той е виновник за тях. Затова е изключително важно да се отчитат и съображенията за околна среда, когато се развива земеделие. Трябва да се е, развива устойчиво е, земеделие, в противен случай засилваме и глобалното затопляне. В момента земеделието е, отделя 14% от общото количество парникови газове. Е, промяната на земоползването, включително обезлесяването, дават още 19% от емисиите на парникови загуби. горите е, преработват въглеродния двуокис, но от друга страна те в момента биват унищожавани в много широк мащаб. Нещо друго, което в момента систематично се избягва е, в момента е, е да се дискутира сигурността на хранителните продоволствия а, именно и един аспект от тях е, за това как начина на консумиране на храни в богатите страни се отразява на околната среда. Защото а, е, начина на производство на храната също има своите е, въздействия. А, увеличаването на производство в земеделието дава огромно, огромни отрицателни последици. От 14% емисии, които са от земеделието на парникови загуби, на газове, 38% е, идват от е, е, торовете. Едно изследване, наречено Дългата сянка на животновътството, показва, че животновътството отговаря за 18% от емисиите на парникови газове, т.е. двойно емисиите от транспорта. Земите за пасища и земите, които, на които се оглеждат фуражи, всъщност са 70% от територията на земята. Пасищата само са 26% от общата територия на планетата, която не е подлед. Е, огромното разширяване на тези територии с пасеща е един от основните проблеми за обезлесяването, особено в е, региона на Амазонка. Е, в началото на тази година програмата Закона среда на ООН публикува един доклад за ролята на околната среда за предотвратяване на кризите в храна, проводоволствието. Там се отбелязва, че ако се ограничи консумацията на месо на човек от е, населението до 2050 година на 37,4 кг е, на година, ние можем да освободим 400 милиона тона зърнени храни за консумация от хората, което означава, че да, да се осигури храна на 1,2 е, милиарда души. 1573 милиона за, тона зърни храни ще бъдат използвани за, хораж, за фураж до 2050 година, което означава, че това са калоричните нужди на около 4,35 милиарда хора. И това не са единствените отрицателни въздействия върху е, околната среда от разширяването на животновътството. Почвата бива деградирана от прекаленото използване на пасища. Броя глави добитък е нараснал от 720 милиона през 50-та година до 1,5 милиарда 2001 като броя на глави е, е, древен рогат е, добитък е, е нараснал от 1,04 е, милиарда до 1,75 милиарда в същия период. Това означава, че пасищата на световно ниво са преексплуатирани. До средата на века около 20%, 680 милиона хектара са загубени от прекалена употреба, става дума за пасеща. Това е една много сложна картина. В нея се отразяват и много други фактори. Индустриалните страни животните консумират повече от 5 калории фураж за всяка калория от месо, която произвеждат. В Индия това съотношение е 1,5. А в Кения, където животните се отглеждат изцяло на пасеща, всъщност те е, дават повече калории, отколкото потребяват. Така че е, земеделието е източник е, на, продово... на доходи за по... над 1 милиард души в е, света и трябва да правим ясно разграничение по начина по който се отглеждат добитъка на различните места, защото това също има отношение и към сигурността на производството. Някои от методите водят до деградация до е, почвата, е, засилва се прекалено употребата, е, отглеждането на фуражи за животни, а не за храна на хората. И е, въпросите в такъв смисъл са различни е, и в зависимост от различните региони и различното население. Но това, което е ясно, че не можем да си поставяме цели, изразени в количествени измерения за производство на храна. Примерно смята се, че трябва да увеличим производството на месо с повече от 200 милиона тона, за да се достигнат 470 милиона тона производство в 2050 година. Това е една от целите на ФАО но в такъв смисъл ние трябва да отчитаме и търсенето. А също така и проблемите за здравеопазването, които проистичат от прекомерната консумация на месо. Аз лично приветствам дискусията, която се провежда днес. Човешките права могат да постигнат е, напредък единствено когато се опитваме да разчупваме табутата, когато личностите, най-смелите, най-просветените, се осмеляват да поставят въпроси, които хората предпочитат да избягват. Затова благодаря на президента на Европейския парламент господин Ержи Бузък и заместник председателя господин Едвард Макмилан Скот за организирането на настоящото изслушване. Очаквам с нетърпение отново да работим с вас. Благодаря много, господин Десътър. Тези, които не познават господин Десътър, Бих искал да спомена, че той не е само специален докладчик по правото на храна в ОНЕ, той също така е създател на мрежата за основни права и е правото на образование и благодариме и благодаря за това, че той подчерта, че правото на храна е основно право в е, живота на един човек. Сега много ви моля, останете по местата си една много кратка пауза, преди да дойдат следващите оратори. You know, Macmillan Scott will take over now. Дами и господа, за последната част от нашето изслушване имам а, тук с едни е, много разпалени привърженици на консумацията на по-малко месо. Първият докладчик ще бъде доктор Пачуари. Всеки, който се занимава с екология и по-специално с проблемите на а, климатичните промени, познава този легендарен, тази легендарна фигура доктор Пачуари. Благодаря. Благодаря за привилегията, за честа да бъда тук. Дами и господа, уважаеми членове на парламента, представители на медиите, приятели, колеги, наистина е уникален шанс да бъда тук пред вас и да говоря за нещо, което според мен е от жизнено важно значение за бъдещето на човешкия род и, всички, и на всички видове на тази планета. Считам, че проблемът с климатичните промени достигна до измерения, които вече не можем да не отчетем. Ще има, както знаете, среща на високо ниво в Копенхаген и трябва да постигнем амбициозно споразумение. Всички страни трябва да са наясно, че трябва не просто да се адаптираме към климатичните изменения, а да направим промени и то в адекватно време, за да променим нещата. Считам, че освен отделните правителства и държави, ние като хора, като общества също можем да направим много. Всеки индивид може да допринесе. Махатма Ганди имаше един много важен принцип в живота. Той казваше, бъдете промяната, която искате да видите в света. И когато хората го попитаха, какво послание ще отправите към останалите, той каза, моят живот е моето послание. Ние вярваме, че трябва да вземем да предприемем действия, за да се справим с климатичните промени, които ще засегнат не само нашите деца и правнуци, но и нашия собствен живот. И трябва да действаме бързо. Искам да се съсредоточа върху факта, че животновътството е един сектор, в който можем да осъществим голяма, ключова промяна. Няма да стане за един ден, но трябва да започнем да тръгнем по пътя за намаляване на емисиите от животновътството. Бихме, наистина бихме могли да направим промяната. Защо се съсредоточавам върху този сектор? Защото 80% от емисиите от е, земеделието идват всъщност от животновътството. И ФАО отбеляза, че 18% от всички емисии парникови газове, например, нека да вземем един период от, 1000 години, от 100 години, извинете, всъщност ще останат в атмосферата. 9 процента от тях са въглероден диоксид. Това е сравнително малък процент. 37% идват от метан и 65% от азотни окиси. Според доклада на ФАО, животновътството е един от първите два или три най-големи влушители на нещата в този, относно емисиите. Той също така допринася за влушаване на състоянието на почвите, защото почвите също са част от производството и също така и за замърсяването, за недостига на вода, замърсяване на водата и намаляване на биоразнообразието. Така че животновътството е най-големият антропогеничен потребител на земя. И за него се използват 70% от всичките земеделски земи и 30% от общата повърхност на земята. Вярно е, че за изминалите десетилетия имаше опит от страна на известни държави да увеличат производството на месо и животински продукти и 70% от горите, бившите гори в Амазония, се използват за пасища и а, другите, които остават, се използват за производство на фуражи. Много държави в Латинска Америка страдат от кризата. И, съответно, какво решиха да направят? Да увеличат производство на говеждо месо, защото това се търси в световен план. И е, съответно те унищожиха големи горски райони, които днес са превърнати в пасища за е, животните. Нека да ви напомня и за проблема с водата. Един килограм от, от говещо и изисква страшно много вода. За пилешко месо имаме 350 литра, които се използват за много веждото. Използва 15 000 литра. Това са данните. Виждате, че това ще предизвика недостиг на вода в много райони на света. И ние считаме, че до 2020 година само в Африка ще имаме между 75 до 200 милиона души, които ще а, живеят без вода, които ще останат без вода заради производството на месо. И това само допринася за вече недостигащата вода в някои части на света. И нека да не забравяме, че много хора по света все още няма достатъчно храна и са недохранени, докато повечето от зърнените храни, които се произвеждат днес, отиват за фураж на животните за консумация на месо. И може би, ако използвахме по-голяма част от тези зърнени храни за хранене на населението, щяхме да имаме много малко недохранени. Около 90% от соевите храни се използват за фураж на животните. Тоест, не за хора. Въпреки, че се оказва, че е, живот, животинското месо е по-неефективно, така да се каже, от е, соевите продукти. И за и са нужни 10 кг соеви зърна за производство на 1 кг говеждо. Ако погледнем, примерно, тофуто, то, което е соев продукт, всъщност неговото производство е 10 пъти, с 10 пъти по-низки емисии, отколкото говеждото. Аз няма да говоря толкова за а, това да намалим консумирането на месо, но мисля, че като цяло това е добро за планетата и за вашето здраве. Доволен съм да видя, че тук преди няколко месеца бях в Гент и разбрах, че там е започнала една кампания един ден в седмицата да не се яде месо. И аз подкрепям и това, което казва по Маккартни от доста време насам, а именно, че един ден в седмицата не трябва да ядем месо. Днес има 20 милиарда животни, в фермите, а също и пилета. Това е голям, голям брой животни. Произведохме 200 000 тона месо, пет пъти повече, отколкото през 50-те години. И ми се смея все пак да кажа, че нашите бащи и дядовци са били също толкова силни и здрави, нищо, че са яли по-малко месо. И не мисля, че като едем повече месо, ще станем по-здрави. И казах, че има двама специалисти, които, на които искам да се позова и които и които а, все пак са големи. Нека да. Тоест, има два типа животни, които, както всички знаете, са вегетарианци и които въпреки всичко са големи и красиви животни, конете и слоновете. И мисля, че наскоро а, искам да. Има няколко учени, които, например, са а, с, били вегетарианци. Алберт Айнштайн е бил привърженик и е казал, че а, човешкото общество ще еволюира към вегетарианство. Това е най-добрият вариант. И Лев Толстой също е казал, че ако човек иска да води прав, добър живот, той трябва да се обърне към вегетарианството. И нека да кажа също и нещо казано от Пол Маккартни. С вегетарианството се решават много проблеми, както екологичния, така и схранването, така и жестокостта се избягва. Така че, мисля, че това е простичък, ефективен начин да се преборим с климатичните промени и всички можем да допринесем и е, да подпомогнем бъдещите поколения да се предпазят от климатичните промени. Ако продължим така както до сега, мисля, че така както всъщност казах вече на 25 септември пред ООН, е, със сигурност ще стигнем до прекъсването на живота във всякакви а, измерения. Моята лична оценка е, че поне 12 на държави ще а, загубят цялата си същност и това ще засегне цялото човешко общество защото такива държави ще започнат да изнасят тероризъм, иммиграция, наркотици и други с цел да оцелеят. Така че искаме да запазим човешкото общество, нека да го направим чрез запазване на климата, а и да не позволим покачване на температурите и да намалим емисиите от въглероден диоксид. И още веднъж Нека да кажа, че намаляването на консумацията на месо ще бъде много а, ефективен начин да го постигнем. Благодаря. Благодаря, господин Печаори, за всичко, което казахте и за всичко, което правите. Казах, че господин Пачаури е легенда, но по-макар не е една още по-голяма легенда и нещо повече. Той е суперстар. Свръхзвезда. Той до вечера заминава за Берлин, но ни благодарим, че той е тук сред нас в момента и че е, отдели време и енергия, за да защити това, в което вярва, т.е. че ние всички можем да допринесеме за намаляване на света, глобалното затопляне, като намалим консопцията си на месо. А, е, искам да цитирам неговата а, е, песен Yesterday вчера, но в момента става дума за днес и за утре, за нашето общо бъдеще. Сър Пол Маккартни. Um, Благодаря. Благодаря, че ме поканихте. Аз ще говоря от името на кампанията, която започнахме в Обединеното кралство, която се нарича Понеделник без месо. Как е, започнах да работя за тази кампания? След като прочетох е, съобщението за доклада на ООН през 2006 е, година, който се наричаше Дългата сянка на животновътството, Стана ми много интересно, че той не е написан от вегетарианци, защото си мисля, че ако е, беше написан от вегетарианци, вие всички сигурно биха коментирали, и то с право, че това изглежда съмнително. Но той бе написан от хора, които консумират месо. Затова започнах да пиша писма до държавни глави, в смисъл, че ето аз съм тук вегетарианец, аз а, непрекъснато говоря на тази тема, но ето ви факти, написани от хора, които не са вегетарианци, факти предоставени от ООН. И от тогава насам се появиха още много изследвания и доклади, и вестник Нью Йорк Таймс, и вестник Лондон Таймс, на първите си страници появя... печатаха материали на тази тема. Затова реших, че спешно трябва да се направи нещо. Защо спешно? Защото, както каза и доктор Пачори, е, земеделството е, отделя повече парникови газове, отколкото целият транспорт, кола, колите, автомобилите, камионите. А транспорта са, е, имахме чувството, че е най-големия замърсител. Оказва се, че земеделието е по-голямо. Обезлесяването. Е, казва, говори се, че поне 6 сели изчезват е, всяка минута, за да се освобождават пасища. Има проблеми с водата, за да се произведе един бургер, се отделя, се консумира толкова вода, колкото да взимаш душ 4 часа. Това са факти. Аз лично бих се радвал много, ако не са верни, защото можехме от тогава да си живеем така, както и до сега, съвсем щастливо и без да мислим по тази тема. Но за нещастие тези факти са верни и затова съм тук сега. Животновътството отделя, е, консумира 8% от водата в света, и е източник на е, един от най-големите източници на замърсяване. Антибиотици, хормон, хормони, химикали за обработване на кожи, е, торове за наторяване. Самите фуражи също, когато се произвеждат, отделят много е, въглероден двокис, примерно при транспорта си. Е, а, огромно количество зърни ни храни се използват за а, животновътство, 90% от соята, както се казва. Четири калории твърдо гориво се употребяват, за да се произведе една калория месо. А много по-малко биха се употребили за една калория растителен протеин. Сега, по начина по който е, смилат храната си кравите, вие знаете, те всички преживят, те е, отделят метан. Е, сигурно сте чули всички тези факти, но няма лошо да ги повторя пак. Метанът, метановата молекула задържа 25 един път и повече топлина, отколкото въглеродния диоксид. И се задържа в атмосферата от 9 до 15 години. А, а пък ние отделяме много метан. Това са факти от доклада от 2002 година. Също така азотни окиси. 310 пъти е по са по мощните и се задържат в е, атмосферата 140 години. Така че а, е, газовете, които се отделят сега, ще въздействат върху климата десетки години в бъдеще. И затова се поставя въпроса какво могат да направят хората. Хората искат да допринесат нещо, искат да а, са полезни, но не знаят какво точно да направят. Затова Нашата кампания казва един ден през седмицата не яща месо. Не е толкова сложно. Даже е интересно, когато започнете. ние казваме понеделник без месо, но разбира се, всеки може да се избере кой ден да е това. Причината, по която аз лично съм на, привърженик на тази идея, е, че тя е много лесна. повечето хора не могат да станат вегетарианци. Това е трудно човек трябва да има стръв за това, трябва да е постоянен. Но един ден през седмицата а, повечето хора обикновено по уикенда доста хапват. Затова си представям, че може би понеделник е удачният ден да не се яде месо ние се прави много усилия. Рециклиране на отпадъците, сега хибридни коли, говори се, затова те стават все по-популярни. Ние се опитваме да дадем отговор на хората, лесен отговор. Ако един ден не консумирате месо, ще намалите емисиите с еквивалента на пътуване от 1000 мили. А, и тези всички неща, за които слушахме тук, се случват а, в момента. В Гент а, чухте, че са въвели деня без а, месо в Балтимор. А, 80 хиляди деца в училищата също има ден без месо. В Швеция на етикета на храните се оказва доколко всяка храна уврежда околната среда. Така че хората имат избор. А ако ви кажа, че ето този бургер ще нанесе щети на околната среда в такъв порядък, тогава а, може да си помислите, да решите, че не искате да го купите, т.е. да купувате отговорно. В Сао Поло, в Бразилия, Бразилия е огромен износител на месо. Там също се въвежда ден без месо. В Обединеното кралство също Немалко училища се включват в тази кампания. Аз чух тук изказвания, че може би по... Прекалено много се говори, прекалено много политика се прави, децата трябва да се хранят здравословно. Но всъщност децата много харесват този начин на хранене. Те добре разбират, това е техното бъдеще. Ние си мислим, че те са млади и глупави. Но, но не са. Те много добре разбират. Те са наясно, че те ще наследат тази планета и ако ние оставиме в е, ужасно състояние, те ще трябва да я оправят. Те разбират тези проблеми. Те са готови да се присъединят към тази идея, защото планетата е тяхна. А ние като родители се опитваме да правим всичко най-добро за децата си по всякакъв възможен начин. Затова трябва да мислим и за нашата отговорност за бъдеще, за нашата отговорност за бъдещето на децата си. Ние им дължим това. Председателят тук спомена съображенията за здраве. Също Световната фундация за изследвания за рака настоява да се консумира по-малко червено месо. И какво може да направи Европейския парламент и правителствата по света? Според мен те могат да дават указания на, на хората да намалят консумацията на месо. Сега вече се появяват и етични съображения и не е редно да ги пренебрегваме. Вече не става въпрос за личен избор. Този избор има отношение към цялата планета. Това трябва да си представяме когато се случи една криза или когато се е случвала криза в миналото, парламента или народа се справя с нея. В Лондон преди много години или в Лос-Анджелес, в Лондон аз когато бях млад, всяка зима в вестниците се появяваха снимки за мъглата, Нямахме чувството, че чак толкова притеснително. Знаехме, че съществува, но изведнъж стана ясно, че смъртността нараства. И когато хората станах, стана ясно това, се направиха усилия да се почисти града. Е, Лондон сега е чист град. Е, сега, пушенето, пушенето на обществени е, места. Аз е, растях в е, абсолютно запушени, задимени е, къщи, зали. Всички пушеха. Майка ми е умря от рак. И аз лично пуших много дълго време. Е, никой тогава не се ограничаваше. Но, когато се появиха ясни медицински данни, е, че е, пушенето е, има е, за последици и болести и когато се появи понятието пасивно пушене, се предприеха мерки. Ето тук никой не може да пуши. Всички трябва да излизат навън. Тази промяна е огромна. Не беше популярна, обаче трябваше да бъде направена. Така че за бъдещето на планетата правителствата могат да насърчават хората, могат да им помагат да разберат колко лесно е да един ден в седмицата да не се консумира месо. Нещо друго, което може да се направи е да се помага на земеделските стопани. Защото този въпрос се повдига непрекъснато. Ако не се произвежда месо, това ще се отрази на, на земеделците. Затова правителствата трябва да им помогнат да се адаптират, да приемат нови начини на производство. Това се случва непрекъснато в историята. Трябва да се променят нещата. Сега е жизнено необходимо да въведем една нова промяна. Може да им се обясни какво може да се оглежда, как земеделските стопани могат да постигнат същото ниво на производителност, но в друга област. Трябва да се адаптират. Аз лично е, живея в е, стопанство, което произвежда само биопродукция. Когато започнахме, всички наоколо смятаха, че е пълна глупост. Изобщо няма да успеем. Но в момента никой не казва това. Напротив, е, биохраните се продават на много добри цена и навиците се променят. Мисля, че тук се, това е секретът първо можем да въведем понеделник без месо или ден без месо, така че хората да започнат да свикват с тази идея. Тази идея, освен това, не е и нова. Е, тази практика е съществувала. президента Труман през 1947 година е, в първото си изказване по телевизията пред американската нация е говорил за кризата в Европа и как американците трябва да помогнат е, на европейците след, евро... Е, след войната, да им окажат помощ, е, включително с храни. И през 1947 година той предлага да се лишат от месо във вторник, а в четвъртък да не ядат пилешко месо и яйца. И всъщност хората са го възприели. Ето, това е нещо, което се е случило, реален факт. Не трябва да забравяме и без... бедността в света. Над 4 милиона души живеят в крайна бедност. Така че това е сериозен социален проблем и е най-малкото нещо, което можем да направим е да намалим поне консумацията си на месо. Разговарях с Алгор на тази тема. Той много добре известен за схващанията си за глобалното затопляне. И го питах дали той ще ми даде едно изявление, което да прочета пред вас и той любезно направи това. Той казва, че между причините за кризата в климата е повишената консумация на месо. Особено когато животновътството се развива по начини, които вреди на планетата, когато намалява взаимното, доброто взаимно съществуване на животните и природата. много замърсители се отделят и остатъчните продукти не винаги могат да бъдат третирани. Аз не съм вегетарианец, казвал, но приема медицинските данни, че повишената консумация на червено месо по света води до повишена заболеваемост на сърдечно-съдовата система. По тази причина всички инициативи за намаляване на тези тенденции, като например месо, ден без месо, показва, че е, води до една по-обща стратегия за намаляване на замърсяването и за подобряване на човешкото здраве. Така че, в обобщение, призовавам ви всеки един от вас да направи това, което може за себе си, за народа си, за децата си и за планетата, която те ще наследят. Е, понеделник без смесо. Благодаря, Пол. Независимо дали сте, с, сте съгласни или не сте съгласни с казаното, нашето намерение бе да привлечем вниманието по въпросите свързани с производството на месо, по-малкото потребление на месо и последиците за околната среда. И в заключение трябва да ви кажа влизането в сила на Лисабонския договор дава на Европейския парламент допълнителна отговорност, т.е. стават с законодатели с правителствата за борбата с климатичните промени. Така че ние насър... насърчаваме депутатите да направят всичко възможно, за да се потреблява по-малко месо в Европейския съюз. Също но ние призоваваме правителствата на държавите членки да направят всичко възможно, да има промени в различните отрасли, земеделие, промишленост, за да се намалят промените в климата и глобалното затопляне. Насърчаваме хората да възприемат един безместен ден като един от основ... важните начини за намаляване на глобалното затопляне. Днес половината от ястията, които ще се сервират в Европейския парламент, ще бъдат постни. Това е просто едно начало. И затова искам, искам да ви благодаря за това, че бяхте тук. Е, сесията беше предаване по телевизията. Бих искал да благодаря на всички, които изказаха и по-специално на доктор Пачаури и на сър Пол Маккартни.